Buongiorno Добро утро, уважаеми колеги. Моля, заемете местата си. Комисарят е тук. И можем да започнем заседанието почти на време. За нас е голямо удоволствие да приветстваме днес тук комисария Оли Рен. Много се радваме, че той можа да приеме нашата покана още в деня след като се срещна комисията, за да обсъди някои от препоръките за неговите задачи в областта на разширяването. И след като бяха прияти тези препоръки. Разбира се, през следващите няколко седмици тези препоръки ще бъдат, бъдат обсъдени. Съвета, но както много добре знаем, особено в тази комисия на Европейския парламент, комисарият ще играе изключително важна роля в тези обсъждания. И наше, нашата роля е изключително важна, защото съгласието ни ще бъде отрешаващо значение. Така че тук говорим не само за задача от правен характер, а за политическа задача. И както комисарият а, често споменава във всички а, документи, много важно е много важни са комуникациите с гражданите, гражданите от всички държави, членки, както и от онези държави, които се стремят към присъединяване. Така че тук не говорим само за технически процес, за а, привеждане на нещата в съответствие с стандартите за а, работа на държавната машина, а и за една система ценности. на, от ценности е, в Европейския съюз. Върховенство на закона, демокрацията, и знаете, всички тези ценности включват и гражданите. Ние като депутати в Европейския парламент сме избрани от гражданите и сме длъжни да участваме активно в всички връзки между европейските институции и гражданите. Именно за това имаме с задача да улесним комуникацията с гражданите и има специални усилия на парламента в тази насока. Всички очакваме да чуем препоръките и идеите на комисаря по постигнатия напредък – и вече имаме много дълъг списък депутати, които искат да се изкажат. Така че нека да се извиня още веднъж е, за а, ограниченията, които се дължат на организацията на това заседание. Но още от сега нека да знаете, всеки, който иска да се изкаже, има максимум две минути, за да можем да изслушаме спокойно комисаря. Давам му думата. Благодаря, господин председател, за любезните думи за представянето ни. Thank you. Uh, много се радвам, че ви виждам тук. Разбирам, че нормално тук се събира групата на социалистите, но това е било преди известно време. Аз лично искам да благодаря на социалистическата група. Моя дядо, примерно, беше социал-демократ в Финланд... Е, социал-демократите в Финландия подкрепят много нашата работа и се надявам, че това ще стане известно на всички. Вчера бе прията годишната стратегия на Комисията за разширяването на Европейския съюз и в това изявление се отчита погреса, който е направила Турция в интеграцията по време на една година на трудности и економическа криза. Там се излагат основните предизвикателства, пред които са изправени тези страни, а, както, а също така и пред които сме изправени и ние в бъдеще. И сега искам да ви благодаря за възможността да ви представя основните заключения от доклада. Това е последния документ по разширяването на настоящата комисия – и искам да благодаря на всички вас за отличното сътрудничество през последните години. Европейския парламент винаги бе много активен в оформянето на нашата политика за разширяване с ангажираността ви към Юго-Источна Европа, с дебатите, с докладите. И реално парламента дава пример за демократичност и за отчетност – и ние във ваше лице намираме един е, умен и надежден партньор. Надявам се, че и в бъдеще това отлично сътрудничество ще продължи. Дами и господа, в последните пет години се опитвахме да постигнем едно много деликатно равновесие между от една страна консолидирането и от друга страна нашите ангажименти. Тоест, стратегическите ни цели да засилваме мира и просперитета и демокрацията от една страна, а от друга страна да е, осигурим възможността за интегриране вътре в самия съюз. Така, ние проведохме един внимателно управляван процес на разширяване, без да губиме темпо и без да затрудняваме страните, които ще се включат в Съюза. Нека сега да изтъкна два основни примера в този подход. Първо, в момента вече можем да препоръчаме да се започнат преговори за присъединяване с бившата Югославска република Македония. Страната отбелязва голям економически напредък, а също и се справя добре с ключовите приоритети в реформите си, реформата на правната система, полицията, публичната администрация и изпълняването на рамковите решения за защита на младсинствата. Комисията счита, че страната вече изпълнява в достатъчна степен политическите критерии от Копенхаген. И изпълняването на ключовите приоритети на реформите и факта, че тя посреща политическите критерии, дават възможност на комисията да препоръча започването на преговори за присъединяване с Македония. Надявам се, че правителството в Скопие ще приеме това като знак на много сериозно окоръжаване и ще се постарае да реши последните оставащи проблеми. В нашите заключения от вчера ние продължаваме да държим на добросъседските отношения, включително и в рамките на ООН и сътрудничеството в рамките на ООН. За нас това са основни моменти. Сега е по-важно от всякога да се осигури бъдещето на страните в Европа. И смятам, че нашия сигнал ще бъде посрещнат положително в Скопие. Второ, Западните Балкани. Там е, има съществен напредък по отношение на мира. Е, разговорите с тях ще продължат. В момента обсъждаме предложения за, свободен, за безвизов режим с Македония, Монтенегро и Сърбия от е, началото на януари следващата година. Тези страни си заслужават е, този режим, защото те изпълняват условията, свързани с издаването на паспорти с биометрични данни, достатъчно надежно работят по тези въпрос, засилват контрола по границите и създават интегрирани системи за контрол по границата – така че безвизовия режим с тези страни ще бъде достатъчно безопасен за европейските граждани. А, аз съм напълно наясно, че някои от вас биха предпочели да е по-обстоен нашия доклад. А, Албания, Босния и Херцеговина вероятно ще изпълнят условията за граничен контрол и тогава ние ще сме в състояние да предпоръчаме да се разгледат и техните случаи. Ще направим по тези предложения за Албания и Босна и Херцеговина в първата половина на следващата година, при условие разбираше, че страните изпълнят условията, които се изискват за въвеждане на либерализация на визовия режим. Знам, че Безвизовите пътувания са от изключително важно значение за тези страни, особено за гражданите, за младите хора, за студентите. И за това това предложение ще покаже, че реформите носят определени положителни придобивки за гражданите а също така и по този начин се развива гражданското общество в Юго-Источна Европа, което е основна наша цел. Като си помислите, преди пет години е, едва започвахме изобщо да мислим за, по въпроса за облегчаване на визовия режим, а сега вече стигаме до момент, когато ще има безвизови режими с някои от тези страни. Тоест, това си е един вид разширяване за гражданите от тези страни от Западните Балкани. Няма съмнение, че европейската перспектива за Запите, Западните Балкани и за Турция е фактор за стабилност и прогрес, економически реформи. Нека сега да коментирам по някой от, за някои от страните кандидатки. Няма да мога да се спра на всички тях, но после можем да продължим под формата на е, диалог е, за тези страни, за които няма да коментирам. Първо, във вероятния 28 ми член на Европейския съюз е Хрватска. Тя наближава финишната права след 4 години интензивни преговори за присъединяване – Страната трябва да продължи и да интензифицира реформите си, особено що се отнася до съдебната система, борбата с корупцията и организираната престъпност и сътрудничеството с Международния трибунал за бивши Гославия преди преговорите да бъдат финализирани. В момента виждаме, че има нов тласък в преговорите с Харватска – и Харватска, ако тя изпълни всичките условия, през следващата година ще могат да бъдат финализирани преговорите. Що се отнася до останалите Западни Балкани, виждаме процес на стабилна, макар и не равномерна стабилизация. През последните години на две сключихме спогодби с останалите държави в региона, бивша, република, бивша Югославска република Македония, Черна гора, Босна и Херцеговина и Косово, както и Албания. Въпреки тази стабилна тенденция, трябва да гарантираме, че процесът продължава. Затова трябва да продължим нашата политика за а, обезвреждане на политическите мини на Западните Балкани. Виждаме някои успехи, например последното споразумение за решаване на граничния спор между Словения и Харватска, което беше постигнато с помощта на Европейския съюз. И това помогна да бъдат възобновени преговорите с Харватска след едногодишно прекъсване. Има един важен пример за нашата дейност и нашите преговори. Това е свързано с Сараево, Мостър и Баня Лука. Разбира се, това е важно за Босна Херцеговина, която рискува да изостане значително в сравнение с другите страни от региона. За това след... миналата седмица с шведския министр Карл Билд и Джимс Стайнберг, заместник държавния секретар на САЩ, имаше двудневни срещи с лидери на Босна и Херцеговина, за да преодолеем политическото буксуване, което беше характерно за последните години и половина. Следващата седмица също така ще посетим Босна и Херцеговина, а междувременно нашите екипи работят постоянно в Босна и Херцеговина. Ние искаме да бъде прият пакет от мерки, включително и някои промени в Конституцията, които ще помогнат незабавно да се започне процеса на интеграцията на държавата в Европейския съюз. Ние искаме Босния и Херцеговина да бъде един достоен кандидат за Европейския съюз. Членството на Босния и Херцеговина може да бъде разглеждано само когато службата на върховния представител, изпълняваща изпълнителни функции, може да бъде затворена. Ние не можем да приемем протекторати в Европейския съюз, и не можем дори да започваме преговори с тях. Затова ръководителите и най-вече народа на Босна и Херцеговина трябва да реши дали страната иска постоянно да изостава от своите съседи в някаква форма на асоциирано партньорство с Европейския съюз или страната може да започне да полага усилия и да се стреми към пълноправно членство в Европейския съюз с всичките права и задължения, проистичащи от това. Смятам, че в името на гражданите на Босния и Херцеговина, в името на Западните Балкани, в името на Европа, лидерите на Босния и Херцеговина ще успеят да отговорят на високите очаквания към тях. Ние искаме Босния и Херцеговина да постигне успех в своята интеграция с Европейския съюз. В тези сложни времена на економическа криза, кандидатстването от страна на гора и Албания, още веднъж подчертава привлекателната сила на Европейския съюз и нашата роля при укрепването на стабилността, сигурността и благоденствието. По подобен начин e uh, членството на Исландия също така ще добави едно ново измерение към нашето разширяване – а именно и по-конкретно стремежа ни към финансовата стабилност. Има предвид и финансовата стабилност на самата Исландия, която сериозно пострада от кризата. И преди да приключа, позволете ми да кажа, че имаме сериозни многоаспектни предизвикателства пред нас. Върховенството на закона е изключително голяма ценност за Европейския съюз. И в Юго-Источна Европа това е огромно предизвикателство. Особено, що се отнася до реформата на съдебната система и борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Извършва се значителна по обем дейност и комисията In their efforts, uh, Комисията полага огромни усилия да подпомогне държавите кандидатки и държавите, които се стремят да придобият този статус, да се борят с организираната преступност и корупцията. Освен това, и, за съжаление, свободата на словото и свободата на печата остават проблем в редица страни от региона. И този проблем трябва да бъде разгледан като неотложен, нетърпящ отлагане проблем от съответните страни. Винаги ясно сме заявявали в преговорите с Турция, че свободата на словото и медиите са основополагащи ценности във всяко едно демократично общество. Затова тези свободи са необходимо условие за членство в Европейския съюз. Същото въжи и за свободата на вероисповеданията, както и свободата на синдикално сдружаване. В по-широк стратегически контекст Турция има ключова роля за сигурността на региона. Например, що се отнася до Близки изток, Южния Кавказ, също така това се отнася до сигурността на енергийните доставки и насърчаване на диалога между цивилизациите. Това са основни причини, поради които ние започнахме диалог с Турция за нейното е, евентуално присъединяване към Европейския съюз. Приветствам нормализирането на отношенията с Армения. Това е една стъпка с историческо значение – Европейския съюз приветства тази стъпка като принос към стабилността и мира в региона. По подобен начин приветствам демократичното отваряне при решаването на кюртския проблем чрез широки консултации и конкретни мерки. Очакваме Турция да гарантира пълното изпълнение на допълнителния протокол към споразумението за асоцииране – който беше подписан от Турция. Очакваме Турция да напредва в нормализирането на отношенията си с Република Кипър. Призоваваме лидерите на двете кипърски общности да финализират успешно преговорите си и призоваваме Турция да допринесе с конкретни мерки до едно всеобхватно уреждане на кипърския проблем. Един друг дългосрочен проблем в региона са двустранните отношения. Разбира се, проблемите трябва да бъдат решени от самите засегнати страни и това не трябва да пречи на процеса на присъединяването им. Регионалното сътрудничество в Юго-Источна Европа се подобри през 2009 година. Това беше един от основните ни приоритети. И страните в региона все повече се ангажират с процеса на регионално сътрудничество и във вида му на политическо сътрудничество в Регионалния съвет за сътрудничество и в областта на търговското сътрудничество и във връзка с е, Централноевропейското споразумение за свободна търговия. Все пак е, ефективността на работата на регионалните структури трябва да се подобри и споровете за Косово не трябва да се допуска да пречат на регионалното сътрудничество. Господин председател, уважаеми господа депутати, уважаеми колеги, позволете ми да приключа с като подчертая, че политиката на разширяването продължава да е политика от стратегически интерес за Европейския съюз. Тя ни позволява да разширим влиянието на Европейския съюз извън неговите граници и да служим като фактор на стабилност в тези трудни времена нашата политика, която понякога продължава да има влияние в ролята на Европейския съюз като фигура от глобално решаващо значение. Можем да участваме в оформянето на вида на нашето съседство. И политиката на добросъседство е тясно свързана с европейските ценности и с а, меката власт на Европейския съюз, а, неговата а, привлекателност, които водят до реформи. И така, това е най-важното, което стои зад техническите доклади за напредъка към присъединяването на различни страни. Именно заради това съседите ни на изток и, средизем... и около Средиземно море трябва да останат наши най-важни приоритети, е, както и мира в е, Близки изток, стабилизирането на положението в Иран – проблемите с е, енергетиката и други предизвикателства са въпроси, които не можем, с които не можем да се справим сами. Имаме нужда от партньори. И така, уважаеми приятели, това е най-добрият начин да напреднем към разпространението на мира, благоденствието и демокрацията. Едни от основните и европейските ценности. Европейският парламент ще продължи да играе важна роля в този процес. Благодаря много. Grazie commissario, il suo intervento è stato ampio, esteso e molto... Благодаря, господин комисар. Благодаря за вашето изказване. Е, изключително интересно изказване, което привлече е, много желания за изказване от страна на колегите. 26-ма души са правили желание да се изкажат, така че времето за изказване се свива още на минута и половина и първо давам думата на докладчиците за отношенията на Европейски... по отношенията на Европейския съюз с страните кандидатки. Първо давам думата на госпожа Пак ами, за минута и половина, докладчик за Босна. Благодаря много, господин комисар. Вие споменахте Македония. Въпросът ми е, е, разбраха ли вашето послание в, в Скопия, разбраха ли вашето послание в Атина? Мисля, че е добре да се насърчи най-малкото началото на а, преговорите и а се надявам, че Гърция ще разбере това. Това е въпрос, с който ще се занимаваме през следващите няколко дни и мисля, че а, е... беше грешка а, разграничението, което се направи признато от, от комисията и комисията трябва да работи по този въпрос следващите месеци. Косово е също важен въпрос. Трябва да му протегнем ръка, за да не остане в черна дупка. Харватия, мисля, че се движи добре. Босна и Херцеговина. Ами. Там има бързи развития, макар и не особено добре подготвени и а, е, поради това има възможност а, е, някои предприятите стъпки да се провелят. Но все пак а, е, има споразумение и мисля, че трябва да очакваме напредък. Изненадвам се, че изобщо не споменахте Албания, една страна, която направи големи крачки напред, добро, стабилно правителство, движи се добре. Надявам се, че, не, че успях да се пиша в времето си. Благодаря. Препоръчвам ви, каза председателят, да не задавате повече от два въпроса. Госпожа Омен Ройтен. Благодаря, господин председател. Колег, моята колега и е, приятелка Дорис Пак спомена изключително много държави, така че аз ще се огранича само до Турция. Комисията и комисари Рен подхождат към Турция с големи критики. Освен това, прави впечатление, че за всяко едно разширяване се изисква спазването на едни и същи правила. Това е изключително важно за Турция. Върховенството на закона трябва да е изключително стабилно. Турция трябва да постигне това сама. Да го направи и за себе си. Едно е една държава да просперира съвсем, а друго е да има стабилно върховенство на закона. Сега по отношение на Кипър – Направи ми силно впечатление това, че комисарят заяви, че очаква допълнителният протокол да бъде приложен. Но не казва това нещо в своя доклад. Така че, какво иска комисарят? Това, което е записал в доклада или това, което казва в изказването си тук днес? ще има среща на съвета по този въпрос. Казвате, че е, трябва да се започнат преговорите, да се започнат реформите, но се чу дали това е достатъчно. Благодаря. Моля, моля казва председателя, спазвайте времето за изказвания. Е, грация, президенте. Господин Тала. Благодаря, господин комисар, за извършената работа, за коража, който имате да предпоръчате Македония да започне преговори след 4 години. Вчера в центъра на Скопие имаше народно празнуване. И така, ние показвахме какво значение отдава на този факт не само правителството на Македония, но и народа на Македония. Какви според вас са шансовете сега това решение да бъде подкрепено в съвета? Смятате ли, че има възможност след последните избори в Гърция, сега когато господин Папандрео отново е на власт, смятате ли, че ще се, отново ще започнат разговори по така наречената програма от Солун? Също нека да спомена и речта на премиера Груевски от преди 4 дни. Той бе много положително настроен. Това бе реч е, в чест на националния празник 11 октомври. И той се обяви за решаване на е, двустранните проблеми между двете страни помежду им. Смятате ли, че има възможност да стане това и да се решат и проблемите и с Харватска и Словения. Благодаря, господин Тала. Вие си спазихте времето. Господин Качин, моля. Господин комисар, искам да ви поздравя за Босна и Херцеговина ли ще говорите, беше въпроса? Не. Ще започна с Сърбия и след това ще покрият всички Западни Балкани и Турция също е отговор. Искам да подчертая, че е изключително важно е, това, че вие винаги сте толкова положителен. Е, много е важно да има позитивна атмосфера, положителни е, отношения и не само за страните от Западните Балкани, изобщо в света. Искам първо да ви поздравя за това, че обявихте и плана да включите плана в, е, и Косово в плана за либерализиране на визовия режим. И искам да ви попитам в такъв смисъл, имате ли някакъв е, график е, за започването, а не и само за започването, и за изпълнението на тази инициатива? Малко ме провокирахте с въпроса за Босна и Херцеговина. Споменахте, че е, функционирането на правителството е важно. Действително, това е предизвикателство. Не бих казала, че е проблем, но е предизвикателство. За Харватия споменахте проблемите, граничните проблеми. Но е, да речем с Сърбия и Босна и Херцеговина няма проблема. Смятате ли, че може да има напредък и по този въпрос? Благодаря. Grazie onorevole Kacin. Eh, Благодаря, господин Качин. Господин Луначек, докладчика за Козифо. Госпожа, извинете. Господин комисар, като начало, нека да повторя част от нещата, които казаха и моите колеги. Много се радваме, че вие потвърдихте, че е, всички западноевропейски страни имат е, изгледи за присъединяване към Европейския съюз. Е, смятам, че това е изключително важно и искам да кажа, че съм много щастлива за това. Като докладчик за Косово също съм изключително щастлива, че включихте и момента за либерализирането на визовия режим. Моят въпрос е кога ще започне това? Защото гражданите от Косове чакат. Добре, сигналът е положителен, това е много добре. Но искаме по-конкретно да знаем кога ще започне този процес. Второ, а, по, населението Рома в Косово. Много, много предизвикателства има в тази област. Знам, че има споразумение по тази тема с всички страни членки. Е, ще упражните ли натиск върху страните членки да не връщат ромите обратно в Косово, е, когато е ясно, че тяхното положение там още не е ясно. Проблема е сериозен. Е, за ромите, според мен, това не е правилен подход. Да бъдат връщани обратно колегата ми също спомена, но считате ли, че трябва да има европейски стандарти за водно-електрическите централи в Турция? Благодаря. Благодаря, госпожо Луначек. Сега председателя на делегацията на югоизточните държави. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисаря Рен за неговия доклад. Съгласен съм с всички изказали се преди мен, които е, оцениха положително новините от региона и конкретните страни. Също, господин комисар, вие споменахте накратко, че ще е добре Европейския парламент да се възползва от тази ситуация – и да засили своето присъствие там и сътрудничеството си. И затова въпросът ми е, имате ли някакви представи как може да се осъществи това сътрудничество по такъв начин, че реално, осезаемо да допринесе за този положителен процес? Благодаря. Председателя, господин Танек, докладчика за Черна гора, ще направя е, изключение за вас, защото вие поискахте да говорите след като бе приключен списка. Аз е, прочетох доклада, положителна, задоволителна оценка, има е, напредък. Около 2000 въпроса са зададени на правителството и за една малка страна с толкова ограничени ресурси, те действително много енергично се опитват да изпълнят всички изисквания за да могат да станат кандидат членки. Работят по въпроса за борбата с организираната престъпност и корупцията. Факта, че има забавене в ратифицирането на споразумението за стабилност и асоцииране – от, е, има забавяне от подписването на няколко, е, от страна на няколко страни, включително и е, Обединеното кралство, смятам, че трябва да има някакъв елемент на приоритет там. И, има ли такъв момент или има проблеми в съвета? Черна гора е малка страна, тя разчита главно на туризъм за економиката си и на няколко големи завода И подобно на колегите, изказали се тук. Подкрепям факта, че се либерализира визовия режим и те действително работят по въпроса с паспортите и ограничаване на незаконната иммиграция. Благодаря. Eh, Благодаря ви, господин Танък. Приключваме с въпросите. Давам думата на вас, господин комисар, за да отговорите. А, нали? Нали? Thank you. Thank you, chairman, uh, and, uh, thank you. Благодаря ви. Господин председател, благодаря също така за много уместните въпроси. Ще започна с госпожа Пак, която говореше за Скопия. Нашето предложение вчера преследваше две цели. Откриване на преговорите за присъединяване с бивша Югославска република Македония. И това трябва да се разглежда като двойно насърчаване. От една страна насърчаване да се продължат реформите, насочени към пазарна економика и демокрация, също времено това е и много силно насърчаване към сериозен ангажимент към уреждане на спора с Гърция. Matthew Nimitz, uh, who is mediating for the United Nations. В ООН е. вече от 15 години се работи по спора с името и все още няма резултати. В края на лятото, началото на есента, вече имаше надежда и ние се надяваме, че кампанията приключи. В двете страни има правителства, които имат нови силни мандати, което е благоприятна възможност да бъде решен този проблем, който вече съществува от 18 години. Аз осъзнавам, че в съвета трябва да има единодушие, за да може да се започнат преговори за присъединяване. Разбира се, тук има редица важни последици, ние внесохме предложение с цел максимално бързо да се реши проблема с името на държавата. Надявам се, че това беше добре разбрано в Скопия. Що се отнася до визите, споделям вашето мнение – Веднага, щом дадена страна отговори на изискванията, в случая Албания и Босна Херцеговина, ние можем да предложим безвизов режим на гражданите на съответните страни. Това всъщност е в портфела на комисара по правосъдие и свобода, но ние работим в много тясно сътрудничество с господин Баро и съм много благодарен за неговия ценен принос за въвеждане на безвизов режим спрямо държавите от Западните Балкани. Разбира се, много съм благодарен и на Европейския парламент, защото ви изразявахте вашата подкрепа за безвизовия режим в продължение на много години. Не бих казал, че сме се провалили в Босна и Херцеговина. Може би имаше някакви нюанси, свързани с превода, но ние много сериозно работим, цел Европейския съюз, а също така и САЩ, много сериозно работят, включително на най-високи нива, на нивото на председателството, на съвета и комисията от страна на Европейския съюз и чрез заместник държавния секретар Джеймс Стайнер и президента Барак Обама и държавен секретар Хилари Клинтон, всички ние работим много усилено с Босна и Херцеговина. Разбира се, изцяло съм съгласен с това, че е изключително важен въпрос с върховенството на закона и свободите в Турция. В нашия доклад беше посочено, че процес на реформи трябва да бъде възобновен и интензифициран. Свободите включват правата на младсинствата, културни права, правата за синдикално сдружаване и свободата на медиите. Що се отнася до допълнителния протокол, за който вие говорихте, това е много сериозен въпрос – понякога е добре да се вглеждаме в първоначалния текст, в оригиналния текст. Вчера имахме много сериозно обсъждане и стигнахме до извода, че Турция трябва да гарантира недискриминационно приложение на допълнителния протокол и трябва да постигне уреждане на споровете си с Република Кипър. Декларацията от 21 септември 2005 нейните разпоредби трябва да бъдат изпълнени. Ако на вас тази декларация от 11 септември 2005 за нормализиране на отношенията с Кипър в процеса на присъединяване на Турция. Then, uh... Господин Фалер говореше за изказването на господин Папандрео. Имаме уникална възможност и се надявам, че ще можем да постигнем най-сетне напредък по този изключително важен въпрос. Комисията няма намерение да посредничи при решаването на този проблем Матио Нимец много компетентно работи като посредник. Господин Качен говореше за Косово и визите. Много ви благодаря за вашата подкрепа. Вече говорих за Босна и Херцеговина. Смятам, че сте прав. Имаме нужда от един положителен дух в Западните Балкани. Ако работите като комисар по разширяването, по дефиниция трябва да бъдете професионален оптимист. Това е в длъжностната характеристика. Мисля си, че вече отговорих на въпроса за Косово. Що се отнася до ромите, това е сериозен проблем и аз разбирам вашата загриженост. Но това е въпрос, който преди всичко е в компетенцията на европейските държави членки. И след това това е в компетенцията на комисара по правосъдие и свободи. Поради ограничението на моя портфел не бих могъл да коментирам този въпрос. Да, въпросът за ВЕЦ вече е разгледан и отразен, точно така както вие предложихте. Господин Танък говореше за Черна гора, Съгласен съм с него. Е, Черна гора наистина е един източник на добри новини. Да, там има проблеми, свързани с корупцията и престъпленията. Административният капацитет все още не е достатъчен, но независимо от това, страната напредва стабилно. По пътя си към Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Започваме с втория кръг въпроси. Господин Касолидис, минута и половина. Благодаря много, господин председател. Господин комисар, комисията всяка година докладва горе-долу едно и също нещо. Турция не е, е приложи протокола от Анкара, не е нормализирал отношенията си с Кипър и всяка година комисията призовава Турция да го направи. Всяка година Турция казва, че няма да го направи. Въпросът е какво да правим по-нататък. Да продължаваме останалата си работа. Кой решава как да се работи в преговорите с Турция? Турция ли решава или Европейския съюз? Grazie onorevole Casolidis. Ora благодаря. Господин е, Касолидис, давам думата на колегата Хауейт. Благодаря много, благодаря за начина по който е, си сътрудничате с, с тази комисия. Е, не само социал-демократите ви пожелават успех в, в работата през следващите няколко седмици. Аз съм докладчик с групата на социалистите и демократите за Турция, но също така ви поздравявам за коментарите ви по въпроса за реформата на съдебната система и действията спрямо свободните медии в Турция. Нашата комисия ще обсъди този въпрос внимателно. Три въпроса. Първо, по въпроса за кюрдите. Приветствам това, което казахте е, по-рано. Е, хората в Турция винаги ми казват, че това е изключително важно. Второ, по е, протокола от Анкара. Изслушах отговорите ви и моят въпрос е как ще постигнете това в съвета и накрая приемате ли, че има проблем в Турция не само с правителството, но и с общественото мнение? Съгласен ли сте с това и е, какво ще направите по въпроса? И в доклада си е, следващата година ще говорите ли не само за управляващата партия, но и за опозиционната партия, като си му предвид, че и от тях има положителни изявления. Благодаря, господин Хауит. Давам думата на колегата Ламсдорф за минута и половина. Благодаря, господин председател. Нека първо да благодаря на комисаря за това, че се изказа ясно и е, твърдо за свободата на словото и медиите, защото е, това е много важна част от споразумението от Копенхаген и не може да се правят никакви компромиси по този въпрос. Е, имам следния въпрос е, към вас. Продължаваме да да чуваме за развитията, свързани с Харватия и Словения. Какви са уроците, които можем да научим в, в областта на външната политика и политиката за сигурност, както и във, връзката с, във връзка с европейската политика за добросъседство и връзки с, източните, страни, с страните на изток и с Русия. И накрая, по отварянето на преговорите с Македония, а, знаем колко голям е ентусиазмът а, за присъединяването в тези държави. Работи се е, по избирането на комисари по Лисабонския договор. Това са все изключително важни въпроси, които трябва да се обсъдят. Благодаря много, господин Лансърн. Госпожа Флутер, председател на делегацията за отношения с Турция. Благодаря много. Както госпожа Умен Ройтен, предпочитам да говорите за доклада, а не да четете какво сте написали в него. Мисля, че се е, държите твърде е, е, предпазливо. Някои от реформите не са предприяти и трябва да настояваме те да се предприемат, но някои от вашите реформи и политически инициативи, които бяха изключително смели, бяха предприяти тази година. И именно заради това трябва да има повече подкрепа. Може би не безусловен ентусиазъм, но все пак повече подкрепа от страна на Европейския съюз. Ето, например, говорим за подписването на протокола за отношението между Армения и Турция. това е доста сложен процес, сложни преговори, но трябва да дадем насречение там. Също така трябва да дадем своето насречение за разширяването на кюр... разрешаването на кюрдския въпрос и то по един съвсем ясен, конкретен начин. И така, моят въпрос е има ли инициативи, които можете да предприемете по този въпрос, защото, както господин Хауит каза, този въпрос е от решаващо значение за бъдещето на демокрацията и основните права и свободи на всички граждани в Турция. Благодаря, госпожо Флутер. Давам сега думата за минута и половина на господин Хаджи Благодаря. Госп... Комисарят Рен. Действително полага изключително много усилия по въпроса за Турция. Но се чудя дали не им говорим на чужд език. Господин ме каза, че Турция е, се очаква да изпълни своите ангажименти, е, но и двете страни по преговорите трябва да попълнят своите ангажименти. Е, и мисля, че това е съвсем ясно. Говоря тук за осма глава Казва се, че трябва да бъдат направени предложения и е необходимо да се вземе предвид това, че Турция не е изпълнила протокола. Нека да посоча, че има повдигнати има съдебно решение срещу управляващата партия в Турция с съответните последици. Как може е, това да пасва на върховенството на закона и какво е мнението на комисаря по този въпрос? Благодаря. Благодаря. Давам думата на господин Белда за минута и половина. Благодаря, господин председател. Като председател на делегацията за Израел на Европейския парламент, аз изключително много е, се интересувам отношенията между Турция и Израел, така че искам да помоля комисаря да ни каже малко повече за 28 страница от своя доклад, е, в която се говори за злъчните реакции в Турция по отношение на кризата в Газа. Е, става въпрос за един съвсем малък отказ в текста, но има сериозни крайни действия, които не са споменати в доклада, е, да не говорим, че не е споменато, че турското правителство има своята отговорност. Така че много внимателно трябва да наблюдаваме антисемитизма, особено в една страна, която се стреми към присъединяване в европейск... към Европейския съюз. И трябва Европейският парламент да следи тези въпроси. Турция възнамерява да играе ролята на посредник в Близкия изток и такова поведение не е подходящо. И накрая, по отношение на дейностите срещу християнските доброволци и, социални, и християнските социални организации в Турция, какво може да ни кажете по този въпрос? Благодаря, господин Белда. За двамата координатори от НП и групата на социалистите, правя изключение и ги добавям към списъка за изказванията, защото не мога да откажа на тяхното искане. Е, господин Брок, минута и половина. Господин председател, само един допълнителен въпрос. Комисарят каза във връзка с Анкара 2, че решенията от 2000 и решенията от 2005 година, че комисията и съвета трябва да поискат изпълнение. Това означава, че през 2009 година а, изтича а, един ангажимент, който е поет в а, тези актове, т.е. се остават само още 8 седмици и за неговото изпълнение. Какво може да се направи по този въпрос? Благодаря, господин Брок господин Вигенин. Благодаря, господин Албертини. Господин Рен. Благодаря ви за тази увод, за уводното ви изказване, защото ние можем да извлечем една полка от вашата е, дейност до сега. И тя е, че успех може да се постигне само когато политиката по разширяването не зависи от вътрешни политически противоречия и борби, независимо от това дали те са тук или в съответната държава кандидатка. Надявам се, че възможно най-скоро ще бъде ратифициран Лисабонския договор и тогава политиката по разширяването ще може да се провежда по-ефективно, защото ще разполагаме с достатъчна институционална гъвкавост, за да продължим работата си напред. Мисля, че е много важно да дадем надежди и на страните кандидатки, че Европейският съюз действително ще може да ги приема като членове, а не само да говори и за това. Много се радвам също така на усилията, които се полагат за либерализиране на визите, защото а, тези мерки дават много силна мотивация на хората в а, съответните страни да продължат да работят напред. Моят въпрос към вас е следният. Каква е общата ви оценка Смятате ли, че страните кандидатки а, са по-близо до покриването на критериите, отколкото са били преди ед... една година? И какви са прогнозите ви за следващите пет години? И накрая, по отношение на Турция, тя получава доста различни послания от Европейския съюз. Имате ли е, някакви някакви идеи по този въпрос. Също така по отношение на подписаното споразумение между Турция и Армения, какво смятате по въпроса, че е това споразумение бе подписано не в страна членка на Европейския съюз и тук звездата беше госпожа е, Клинтън. Председателят, съжалявам, трябва да ви прекъсна. Давам думата на господин Вайгъл. Благодаря. Нека да поздравя комисаря Рен за неговата изклю... за неговия толерантен, креатив и мирен по своя характер, начин на провеждане на преговорите и, и на справяне с проблемите. Защото това е много добър начин да се справим с по-голямата част от проблемите, с които се сблъсква Юго-Источна Европа и това ще е и отличен начин да се работи и се напред а, по подобни въпроси и да се работи особено с младите хора. Искам да ви поздравя за тази част от доклада, която отдава препоръка за откриване на преговорите за присъединяване на Македония. Мисля, че е, ще трябва да подходим с изключително много емпатия по отношение на разрешаването на проблемите с името. Радвам се също, че се е, създава все по-добра база за преговори с Хрватия. Аз Все пак искам да подчертая някои важни въпроса. Връщането на средското население, престъпността и въпросите и, и граничните е, спорове с е, съседните държави. По Черна гора все още не са разрешени въпросите, свързани с организираната престъпност и с натиска, който се оказва върху медиите. Благодаря. Благодаря. С това приключваме втория кръг от въпроси. Като последно давам думата на колежката Копа. Благодаря, господин председател. Господин е, комисар, благодаря много за вашата работа. Имам няколко кратки коментара. Е, първо, изборите в е, Гърция. Връщането на Папандрео създаде нови надежди за решаване на програмата от Солон, евентуално и също да се постигне други допълнителен напредък. Ние знаем, че вие се ангажирате да започване на преговори, но все пак има проблеми и ние считаме, че можем да помогнем на комисията защото е ясно, че въпроса с е, решаването на проблема с името е основен е, условие на Гърция, за да може да се постигне напред. В е, Турция трябва да изкажа разочарованието си, че не се споменава факта, че страната не спазва двустранните споразумения с включени с Гърция от 2002 година, което е проблем не само за Гърция, а и за Европейския съюз. Какво, как считате, какви са ангажиментите на Турция да изпълни тези, а, това споразумение? За Сърбия смятам, че не, действително е много важно да се изпълняват ангажиментите, които страната е поела, но Смятате ли, че трябва да се опомене в заключенията на съвета относно поетите ангажименти на Сърбия? Благодаря. С това приключваме втория тур от въпросите и давам думата на господин комисаря за отговор. Е, като, разбира се, отново призовавам към пределна краткост. Благодаря. Ще се опитам да групирам въпросите, за да бъда по-кратък. Въпросът за протокола от Анкара. Господин Касолидес го постави и други колеги, господин Брок и и господин Холит и още няколко. Тоест, този въпрос стои на дневен ред и то много, и аз съм напълно наясно с това. В такъв смисъл, в духа на заключенията на съвета от 2006 година, нека да припомня, че прекратихме преговорите по 8 глави или ги замразихме. 8 глави от 35. 8 много важни глави. Например, външни-економически отношения, селско стопанство, транспорт и така нататък. Поради факта, че Турция не изпълнява протокола от Анкара. Също така трябва да се има предвид, че някои страни членки се противоставят на да речеме, пет глави. Има други страни членки, които застават срещу други глави от преговорите, които се дължат главно на двустранни проблеми. Имаме, разбира се, критерии за това, кои глави могат да бъдат отворени или затворени и те се спазват и ако продължаваме така, скоро няма да има глави, по които да можем да преговаряме. Нашата институционална роля на Европейската комисия е да даваме обективна оценка за процеса. Ние направихме това, критикуваме Турция, че не изпълнява изцяло протокола от Анкара – и сега съветът е този, който трябва да направи заключенията и да вземе съответни решения. Съветът ще е, разсъждава по този въпрос и ще дискутира на срещата си през декември. Е, припомням също, формулировката от заключението от 2006, защото аз участвах в съставането на този документ и тогава се каза следното, че в близките години комисията, съвета и комисията ще правят преглед на напредъка на Турция по въпроса за спазването на протокола от Анкара. И през 2007, 2008 и 2009 година по-конкретно – защо се упоменаха тези години? Защото е, страните членки настояха за това, поради факта, че се предвиждаше да имат избори тогава. Е, като това не е краен срок. Значи, ние не казваме в е, близките години до декември 2009, а казваме в близките години по-специално 2007, 2008 и 2009 е, комисията ще следи. Затова е много важно да подчертаем колко е важно Турция да спазва протокола от Анкера. Това е тяхно, Анкера, това е тяхно задължение и ние определено а, насърчаваме Турция в нашия доклад а, да спазва тази линия. Като разбира се, се търси и пълно решаване на конфликтните въпроси, включително въпроса с Кипър, така че Кипър да може да стане нормален член в спокойствие и мир на Европейския съюз. Всеки път, когато отида в Никозия, имам чувство, че се връщам назад във времето. Помня как бях на чекпоинт Чарли в Берлин. А, затова нека да подкрепяме лидерите на двете общности в Кипър и да настояваме Турция да работи за решаването на този проблем. Въпросът за кюрдите, който определено е един от централните моменти в доклада от тази година и един от основните проблеми на вътрешната политика на Турция – Сигурно сте забол... забелязали, че е, в края на кръщата ние съвсем ясно сме изказали своето мнение по този въпрос е, в, в Турция. Ние настояваме да имат права кюрдите и, и за езика им и така нататък. Това е искане от наша страна от много дълго време. Но някак си в последните месеци не бяхме твърде настойчиви пред Турция. И а, Турция работи в този, по този въпрос, затова изказваме известно задоволство и продължаваме да ги насърчаваме. Сега има национален канал, който излъчва е, програми 24 часа на кюрдски, което е много положителен елемент – е, предвиждат се допълнителни политически инициативи на базата на широки консултации, които в момента се провеждат. Тоест, очаква да има и е, напредък в е, областта на образованието, достъпа до публични услуги и така нататък. В доклада се казва, че Турция трябва да осигури културното многообразие и зачитане на младсинствата и правата на всички граждани, независимо от тяхната происход. Говориме за чове... Хартата за човешките права и Конвенцията за младсинствата. Uh, Господин Хоуит спомена за отношенията между Армения и Турция. Аз до известна степен отговорих на този въпрос. Мисля, че е много важно да се спомене и кампанията на турските интелектуалци Турция да се извини на Армения за геноцида от 915. Това е един много болезен и деликатен а, проблем. Ние лично смятаме, че трябва да има истински искрен диалог между Турция и Армения. Ние уважаваме историята и историческата истина, паметта на хората, които са загубили живота си в тези трагични събития от 1915 година. Историците трябва да разгледат този въпрос в един открит диалог на базата на сериозна научна работа. Това е единствения път към помирение на двете страни. И затова свободата на изказванията е изключително важна. Интелектуалците на Турция в момента са в състояние да започнат и започнаха този диалог и този знак е... Това е прието като положителен знак. Затова трябва да подкрепяме този Процес, който помага да зараснат и домашните рани, а и да се нормализират отношенията между Армения и Турция. Господин председател, въпрос на господин Ламсдорф. Двата проблема, полките за бъдещето – и за вътреш, е, външната политика и политиката по сигурността и спора на Харватска. Е, е, и Словения. А, около половин година се коментира този въпрос. Аз много активно работех между Загреб и Любляна и през юни завърши първия етап по този въпрос с предложение за споразумение за арбитраж в присъствието на двете е, заинтересовани страни. Ние бяхме общо взето на път да постигнем споразумение. Три думи оставаше да се уточнят. И така много пъти изминахме. Словения настояваше за политическо а, съгласие. Ахтисари много активно работи там като посредник. Имаше, настоявах, имаше искания само да се прибяга единствено към Международния съд – Предложението да се реши въпроса по трибунал на арбитража, на арбитражен съд, който е международна институция, това беше едно предложение, аз също бях застъпник за него. И на базата на това предложение, след като е, премиера си подаде оставка, успя да се постигна някакво споразумение на базата на взаимно доверие и с помощта, така чисто техническата помощ на комисията, успяхме да а, постигнем споразумение и по този начин преди две седмици да деблокираме е, пътя на Словения за присъединяване. За комисията не беше никак лесно да посредничи между страна членка и страна кандидат е, Същото се отнася и за изтичното споразумение. Страните кандидатки винаги подозират, че комисията е предобедена в полза на страните членки. А пък в край на крещата, нека да сме наясно, че в край на крещата ние работиме с нашите членове и ние заставаме зад тях първо а от друга страна страните членки подозират, че примерно комисаря по разширяването е предобеден в полза на страните кандидатки. Като начало не беше толкова лесно, но в края на кращата всичко е добре, когато завършва добре. И ето, факта е, че от тук нататък вече ще има по-положителни резултати. Вторият въпрос, и с това ще приключа, се от нас за полките за бъдеще от гледна точка на общата външна политика и политика в областта на сигурността. Смятам, че има три полки. Първо, основата на нашата обща външна политика и политика в областта на сигурността трябва да гарантира стабилност в съседните на нас страни, например Балканите. Ние също така работим с източното направление, с Средиземноморския регион, с юго-источна Европа. Това е важно и за авторитета ни на глобален фактор. Ние не можем да смятаме, че ако не поддържаме ред в нашия заден двор, или по-скоро аз ви казах, че Балканите са наша, нашия преден двор, ние не можем да искаме да сме авторитетни и да вдъхваме доверие в международен мащаб. Второ, трябва да успяваме по-добре да превърнем нашите вътрешни силни страни като вътрешен пазар, законодателство в областта на енергетиката, опазването на околната среда. Трябва да можем тези вътрешни силни страни да ги превръщаме в силни страни в международен аспект. Ние трябва да утвърждаваме европейските ценности и авторитета на Европа и извън пределите на Европейския съюз. Ето, например, енергетиката. Тя е един от приоритетите за следващата комисия за този парламент. Моят приятел Андрес Пибалкс работеше много добре. Ние трябва да продължим и да укрепим нашите способности за действие. Също така и чрез укрепване на вътрешния пазар – тъй като това е основата за сигурността на енергийните доставки. Да, важно разбира се да се строят тръбопроводи, но основата е вътрешния пазар и междусистемните връзки между енергийните системи на държавите членки на Европейския съюз. И накрая, трябва да използваме максимално възможностите, предлагани от Лисабонския договор. Трябва да използваме средствата, които той ни предоставя – при провеждане на общата външна политика и политика в областта на сигурността. Много внимателно изслушах господин Брок. Много се радвам, че парламентът активно обсъжда и заема важна и конструктивна позиция по този въпрос. Наистина, европейската външна политика трябва да се оформя заедно с държавите членки. Те трябва да допринасят със своите ресурси. Същевременно Лисабонският договор предоставя на Европейския парламент нова засилена роля при преследване на нашите общи цели. Аз съм убеден, че вие много мъдро ще използвате тези нови възможности. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин комисар. За последния кръг въпроси давам думата на 10 оратори. Времето обаче е ограничено до една минута на оратор, за съжаление. Госпожа Теокурус. Господин Теокурус. Вие казахте за Босна, че един протекторат на ОНЕ не може да влезе в Европейския съюз и ние трябва да обмислим това и да отчетем това. Условията за Турция. Какви са те и какво означават гаранциите давани за Кипър? Каква е ситуацията там? Във вашия доклад вие казвате, че няма да има крайен срок преди края на 2009. Разбира се, много е хубаво, че има равнопоставеност, но ние имаме една държава, разделена на две държави в Кипър. по какъв начин се смята, че трябва да се нормализира ситуацията. Разбира се, има много повече въпроси, но за съжаление нямам време. Благодаря, господин Кирлов, за една минута. Благодаря ви, господин председател. Господин комисар, наистина заслужавате най-добри слова, най-големи похвали за този доклад. Важно е да продължим да отчитаме перспективата за всички държави от Западните Балкани. За Македония смятам, че е добре, че вие препоръчахте да се започне с Македония. Важното обаче е, че Македония трябва да разбере, че когато преговорите започнат, тя ще бъде наблюдавана много по-внимателно. Аз винаги съм бил поддръжник на безвизовия режим, защото македонските граждани трябва да пътуват до България и до Гърция, за да разберат, че не са обкръжени от вълци, както някои македонски политици искат да представят нещата. И изграждането на нацията, особено в една страна, която участва в присъединяването, не може да има нищо общо с груби манипулации с историята на съседните страни и това трябва да се разбере от македонските политици. Благодаря ви, каза председателя, господин Кьоренц. Благодаря ви. Нека да говорим за доверието към процеса на разширяването на Европейския съюз. За целта са необходими два елемента. Реагиране спрямо исканията. Държавите трябва да зачитат тези ангажименти, имам предвид държавите кандидатки, и разбира се, Европейския съюз трябва да спаза своите ангажименти. преди вероятното ратифициране на Лисабонския договор, има страни, които изразяват дори враждебно отношение към потенциалното разширяване. Всички тези възражения, из... изразени от някои държави членки, дали те според вас имат значение в светлината на Лисабонския договор? Благодаря ви. Госпожа Корнелисън. Благодаря, господин председател. Смятам, че много похвално и насърчаващо, че Гърция отхвърли предишници възражения и пречки пред присъединяването на Македония. Но разбира се, съветът е този, който има последната дума. Правилно ли съм ви разбрала, господин Рен? че вие се надявате да бъде решен спора за името преди да се вземе решение? Или има възможност да бъде взето благоприятно решение, дори да не бъде до тогава решен въпроса с името? Много съм притеснен от това, което става с Босна. Аз разбирам, че много надежди се възлагат върху преговорите, които текат сега. Обаче има слухове, че преговорите не са добре подготвени и че участниците в тях не са възприели, поне някои от участниците не са възприели конструктивна позиция. Благодаря ви. Господин Медло, благодаря ви. Миналата седмица в Нидерландия бях нападнат с цел грабеж от група румънци. Като говоря на господин Рен, вие се борихте много усърдно за присъединяването на Румъния, но също време европейските граждани падат жертва на престъпления а, това, което вие правите, вие просто продължавате с разширяванията. Защо Турция поставя всички тези изисквания? Защото това е исламска държава. Вие сте наивен. Не виждате ли, че ислямът е идеология, която използва хората като заложници на провежданата политика? Сега за Кипър. Вие казахте и ние всички сме съгласни, че окупацията трябва да бъде прекратена. Следващата седмица отивам в Анкара и много се радвам, а, много ще се радвам, ако ми дадете писмо, а, в което да се казва, че Турция трябва да се отегли от Кипър. Аз мога да го кажа на господин Ердоган, ако вие не искате да го кажете. Благодаря ви. Господин Мавро Николас. Благодаря ви. Абсолютно не съм съгласен с това, което се казва в доклада за Турция. Да, в разделите 7, 8 и 9 има позовавания на миналото, но вие се опитвате да избягате от проблемите проблемът с Кипър е европейски проблем. А Турция не отстъпва от своите позиции. Трябва да решим кипърския проблем. Турция пречи на напредъка на преговорите за Кипър и продължава колонизацията 500, 300 хиляди турски заселници са изпратени в е, Кипър. Това е. Нямам други въпроси към вас. Господин Ван Бален, една минута. Благодаря, господин председател. И аз, е, като колегата съм от е, Холандия, но никога не са ме обирали романци. Така че, нека да поправим това създадено впечатление. Господин Рен каза, че е оптимист като комисар в областта на разширяването. Аз лично го възприемам като реалист. Турция не иска да ратифицира и приложи протокола от Анкара. Турски министр по външните работи наскоро каза в, един, в едно интервю и в едно изказване, че няма да приложи този протокол, ако не спре изолацията на северната част на Кипър. Това е условие, което той няма право да поставя. Той е дължен да продължи по ратификацията и приложението. Така че, мисля, че това трябва да се заяви напълно твърдо. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Господин председател, господин комисар, много важно е да продължим е, напред в е, преговорите за разширяването и изключително много се радвам, че виждам е, постигнат напредък и в по-сложните ситуации, особено в Косово. Бих искала потвърждение от вас, че всички открити за преговорите глави от визите до общоевропейски и средиземноморски въпроси, както и други е, разпоредби, свързани с балканските страни, вече подлежат на преговори и то по резолюция на ООН 1244, т.е. единствената единствения акт, който дава основа за провеждане такива преговори. И трябва да се дава приоритет на пълноправните членове. Благодаря. Да. Е, действително, дадохме е, е, приоритет на пълноправните членове при даването на думата. Госпожа Госпорт, Боскор, една минута. Аз съм докладчик сянка на групата на социалистите и демократите за Босна. Вие говорихте за пакета мерки. Действително в Босна има в момента проблеми. Какво очаквате от конституционните реформи? Защото в момента има замразяване на ситуацията. Очаквате ли действително прогрес? Напредък там. И също така, вие казахте, че двустранните отношения не трябва да пречат на процеса на присъединяване. Е, ето, например, случая на Харватия. А в случая на Турция точно двустранните отношения се месят. Така че можете ли да ми обясните защо има разлика между тези два подхода? Благодаря. Господин Панцери, една минута. Благодаря, господин председател. Един съвсем прост, общ въпрос. Виждам, че има напредък но все пак имаме известни резерви. Комисарят казва, че иска да се разрешат проблемите на Балканите с е, един подход е, към всички страни на Балканите, а не по-отделно към е, всяка. Може да се наложи да някои страни да изчакат малко повече за тази цел. Но какво ще правим, ако има страни, които никога не могат да се присъединят към Европейския съюз? и как ще е, разрешим проблемите, свързани с твърде голямата тежест на двустранните отношения тук? Благодаря. Последният изказващ се ще бъде госпожа Файон. Благодаря, господин председател. Искам да приветствам положителните новини, които комисарят съобщи за Западните Балкани, но като докладчик по либерализацията на визите за Западните Балкани искам да говоря за процеса, свързан с, либерализ... с визите и Босна и Албания. Не е допустимо гражданите на тези е, страни да се е, държат като заложници и това да е една карта в преговорите, свързани с Сараево. И така, кога ще могат гражданите е, на Албания и Босна и Херцеговина е, свободно да пътуват в Европейския съюз и е, как ще се разрешат въпросите, свързани с Люблянска банка? Как, доколко е сериозен този въпрос и как и може ли той да се отрази, както и останалите отворени въпроси, сериозно на последните останали мерки да се предприемат в Харватия? Благодаря госпожа Варпен Никола, господин Варпен Никола, добавям към списъка. Благодаря много. Аз всъщност не съм член на тази комисия. Аз замествам друг пълноправен член която работи по Турция. И госпожа Янако. И бих искал да разбера дали комисията възнамерява да обсъди въпроса за санкциите в съвет. Много се радвам, че има напредък в е, други страни, особено в Македония. И все пак нека да ви, да ви припомня, че не е добре да говорим за Македония, трябва да говорим за бивша Югославска република Македония. В една но културно разнообразна Европа, смятате ли, че това е, е допустимо? Благодаря. Имаме още една-две минути. Преди да влязат в залата колегите ни от е, подкомисията по правата на човека. Така че в отговор на всички тези въпроси давам думата на комисаря Оли Рен. Thank you. Thank you, uh, with... Благодаря, господин председател. По, е, въпросите на е, депутатите Теодор Николас Ван Бален и господин Папа Николо във връзка с нормализирането на отношенията на Турция и Кипър и приложението на протокола от Анкара. Аз вече съм отговорил на тези въпроси два пъти, но нека да повторя, че нашата институционна роля е да направим оценка на положението възоснова на фактите – предложението на комисията от декември 2006 година доведе до спиране на преговорите по 8 глави. Много важно е, от решаващо значение, Турция да приложи протокола от Анкара. Това ще е важно и за увеличаването на доверието в Турция. Имаха, имаше и въпроси за това какво можем да направим по отношение на турската общност в Кипър. Съветът призва комисията да излезе с подробни предложения за улесняване на обединяването на Турция, а, извинете, на Кипър, да, за прекратяване на изолацията на турската част на Кипър. И тези две предложения е, получиха финансова помощ от 259 милиона евро, както и е, допълнителни средства за свободна търговия между двете части на Кипър но няколко години по-късно продължава да не е договорено споразумението за свободна търговия, въпреки е, призива от 2007 година от страна на Европейския съюз, че преговорите по това споразумение трябва да се подновят е, без е, незабавно. Нека да продължа с другите въпроси. Важното е от преговорите е, е, действително да се покрият е, всички точки. Господин Кирилов, вие споменахте, че има е, важни въпроси, свързани с визите и Македония. Действително, аз е, що се отнася до името, съм се научил да произнасям дългото име на Македония, но бих се радвал то да този проблем с името да се разреши. Сега, по вашия въпрос за визите, надявам се, възможно най-скоро да се разреши този въпрос. Въпросът е да се убедят всички външни министри на Европейския съюз, че това е достатъчно че отговаря на всички критерии е, за сигурност. Е, и е, съгласна съм с вас, че е много важно как работи гражданското общество в тази страна. Господин Геренс, вие казахте няколко думи за Лисабонския договор и разширяването и действително членовете... Но искам да ви уведомя, че Основните разпоредби по въпроса за разширяването ще останат каквито са в настоящите договори и един от най-важните членове е, в Лисабонския договор е свързан с зачитането на европейските ценности. Е, ако се ратифицира е, и влезе в сила Лисабонския договор, ще има възможност да се концентрираме върху, политичес... върху предизвикателствата в областта на политиката мисля, че много години се работи по този въпрос, така че е, нека е, поне да можем да се порадваме на едно временно решение на, е, на въпроса в областта на външната политика и политиката на сигурност, за да може да се действа и по промените в климата, финансовата криза, економическата рецесия. Тук се спомена също и за е, проблеми с румънски граждани. Не заемам позиция. Помня, че по време на холандското председателство през декември 2004 Европейския съюз взе решение за присъединяването на България и Румъния Европейската комисия не беше убедена, че в този момент Румъния беше готова да се присъедини, затова искахме да наложим допълнителни условия, особено свързани с преструктурирането на сектора на стоманопроизводството и е, рома. И е, практиката в областта на правосъдието. А, в резултат на това се въведе един е, по-засилен е, механизъм за наблюдение на спазването на критериите и може би си спомняте, че в е, онзи момент моите действия бяха назовани калвинистка конспирация. Много, много странен начин да се интерпретира. Аз съм е, евангелист, лютеранец, е, но това не е точно калвинизъм. А, и а, аз лично не съм така привърженик на етиката на Макс Вебер, но не съм калвинист. Та в а, моите спомени в един момент а, ще кажа, че едно от най-големите приноси на, датско, на холандското председателство беше е, присъединяването на Румъния. Госпожа Боско е, спомена конституционните реформи в Босна и Херцеговина. Няма да коментирам подробности. Действително се преговаря по тази тема в момента. Ние търсиме не революция в тази тема, еволюция на промените на базата на споразуменията от Дейтън и мирния процес, така че да може конституционната рамка на Мосна и Херцеговина да бъде съвместима с Европейския съюз, така че да има еднозначност при преговорите и страната да може в последствие да си изпълнява задълженията като член потенциален. Това е което ние, към което ние се стремим и смятаме, че това е съвсем закон... обосновано